мястото, откъдето служителя получава ежедневно своите е, заповеди и нареждания. Благодаря, госпожо председател. Ще гласуваме утре в 12 часа по този доклад. Минаваме към доклада Фрага Естевец и давам думата на Извинявайте. Господин Матор. Е, не. Е, Благодаря ви, господин председател. Действително взима думата от името на госпожа Фрага, която е болна и не може да е сред нас. Комисията по рибарство реши да изготви доклад с посочна инициатива относно рибарството в Западния и Централния Тихи океан. Има различни въпроси, свързани с споразумението за рибарство и за трудничество, като трябва да има по-голяма координация, ако искаме действително да увеличим максимално положителното въздействие на мерките ни както с страните от региона, така и за Европейския съюз. Съществува споразумение за рибарство с Папуа Нова Гвинея а в момента се опитваме да, разшир, да разширим това споразумение към всички страни от региона. Основна политика Европейския съюз е вторият най-важен договор, донор, извинете, на средства за развитие в областта на рибарството. А знаем, че рибарството действително е много важен сектор за този регион, тъй като рибните запаси в региона наистина са много важни. 80% от рибата, от запасите на рибата на световно равнище се намират в този регион на Западния и Централен Тихи океан. Няма достатъчно контрол над риболовната дейност в региона, поради което има много незаконен, недеклариран и нерегламентиран риболов островите Фиджи са сред страните, които са получили предупреждение от страна на Европейския съюз. А самата европейска флота в региона е доста малка. Говорим за 4 сейнера и да два кораба с парагади, които са важни за риболова на рибатон сключи също така двустранно споразумение, споразумение в областта на рибарството с Кирибати. Обмислят се подобни споразумения с Соломоните острови и Микронезия. Като тези споразумения засягат изключителната економическа зона, водим преговори с островите Кук, тъй като да взема стратегическо положение в сектора. Пак повтарям, че рибарството е много важен сектор за целият регион и затова за първи път има преходни споредни свързани с преработените или полупреработени рибни продукти. Има също така исканията от страна на страните от АКТБ да има пълно изключение от споразумението за дълбоко замързените продукти. Има също така и положително развитие в преговорите с, с Кирибати и Ванату по отношение на опазването на рибните запаси. Целта ни също така е да увеличим и усилията за борба с недекларираният незаконен и неаргументиран риболов. В средосрочен план предлагаме на Европейската комисия да се изготви истинска стратегия за сътрудничество между Европейския съюз и страните от региона чрез условия за достъп на Европейската флота в региони чрез сключване на двустранни споразумения в областта на рибарството с страните от региона. Трябва също така да има прозрачност и условия за, бор... за борба с риболова на, на, на. Също така споразумението трябва да се основава върху режим на брой на възможности за улов за даден плавателен съд, като по този начин се гарантира най-високо равнище на прозрачност и на последно място трябва да се гарантира по-добро насочване на средствата на фонда за развитие, които ще запълнят липсата на средства, било то финансови или човешки. И на пето, последно място, в доклада се посочва, че в бъдеще вниманието трябва да бъде насочено именно върху регионалното развитие на отрасъла в държавите, които ще бъдат страни по бъдещи споразумения за присъединяване. Европейската флотилия също да следва да има достъп до ресурсите в тези води. Благодаря, председателя. Благодаря. Госпожа Деманаки, госпожо комисар, имате думата. Благодаря, господин председател, Благодаря на докладчика, госпожа Фрага, Естеверес, благодаря и на представителите на съвет. Действително, това е изключително важен въпрос. 60% от улова на рибата тон се лови в този регион. Изключително важно е това за Европейския съюз и разбира се, съюза има голям а, стратегически интерес в този регион. Какви са основните приоритети в а, Тихоморския регион? Устойчиво рибно стопанство на първо място, възоснова на научни постижения, след това борба с ННН и на трето място изграждане капацитета на малките а, островни държави Имайки предвид съобщението по отношение на външните измерения на ОПОР, Комисията ще продължи да лансира устойчивата политика в областта на рибарството и прозрачна политика с партньорите. Изключително важно е да се разработят е, съответните стратегии за устойчив риболов в Тихоокеанския регион. Радвам се, че Европейският парламент подчертава и отстоява същите ценности и принципи в региона. Значимостта на ЕС е, е, в този отрасъл обяснява участието и интереса в работата на Комисията Риболов Западния и Централния Тих океан. Въпреки, че може би присъствието на Европейския съюз там все още е ниско. Необходимо е да се укрепи това присъствие в региона. В тази насока надявам се, че парламентът ще подкрепи заключенията от протокола по отношение на споразумението за партньорство с Кирибати. Надяваме се, че ще може да се приеме схемата за търговия с риболовни дни и с споразумението с Науру. А, също така, имайки предвид и основните а, характеристики на този доклад, надявам се, че ще бъдат подкрепени. Необходимо е разпоредбата да бъде подкрепено, за да може тя да постигне своите цели и да се гарантира съответствие на мерките в изключителните економически а, зони в открито море. Рибното стопанство играе огромна роля за малките островни държави и комисията, разбира се, подкрепя техните амбиции в тази област, като разбира се, се спазват общите правила за устойчивост на отрасъла. Както се подчертава и във вашия доклад, тези цели следва да се постигнат с интегриран подход в региона, като се гарантира а, кохерентно с останалите политики на Европейския съюз. Комисията се ангажира да осъществи тази сплутеност на политиката, за да може по-добре да се интегрира римто стопанство, развитието, търговията и другите политики, за да може да се постигнат наистина целите за устойчиво управление на риболовния сектор. И още веднъж в заключение искам да приветствам тези навремени инициативи. Благодаря. Благодаря, госпожа Даманак, и с това приключваме дебатът по тази точка. А сега имаме докладът на господин Салаврако за ограниченията на риболова в териториалните